С представител на Европейската комисия представи предложението. Имахме размена на мнения. След това през август господин Валеса ни запозна с проекто пред поръката и след това имаше краен срок 2 септември и беше внесено само едно изменение. Носите ли си картите за гласуване? Ако си ги носите, може да преминем към гласуване. Изменение първо по точка първа. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Не. Господин Салата, обратно. Обратно сте сложили карта. Сега вече всички са гласували. И така, край на гласуването. Приема се единодушно честито на докладчика. Сега Гласуваме по проекто за законодателна резолюция в цялост. Моля, гласувайте. Май не всички още са успели. Кой не е гласувал? Аз не съм гласувал. Край на гласуването. И така. Честито отново с единогласие. Благодаря много. Сега точка 6 именно за споразумението за партньорство с Соломоните острови с докладчик Невеш отново на основание член 218.6 от новия договор. Докладът е бе възложен на групата на НП и госпожа Невеш бе определен с докладчик на 14 юли се запознахме с нейното проект предложение за препоръка. Имаше пет изменения след като се направи съответна консултация с служби, се установи само две, а, само едно от тях са допустими. Както знаете, съгласно договора и процедурния правилник на парламента и, конкрет, и конкретната специфична процедура, парламента трябва да одобри или да откаже да одобри сключването на международни спогодби относно съвсем ограничен кръг искания от процедурно естество. С други думи, ние имаме ограничение и можем <clears throat> само да казваме да или не, или да внасяме процедурни изменения и госпожа Петра Оневе ще е спазила тези ограничения. И така, на основание на това изложение и на доклада, да започнем гласуването. Трето изменение, моля гласувате. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се единодушно. Сега по проекта законодателна резолюция в цялост. Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отново приема се единодушно честито на госпожа Патрал Невеш. Точка седма, вече ви казах, <clears throat> се отлага. И е, тя е пренасочена към комитета Комисията по правни въпроси. Сега, осма точка, схема за контрол и прилагане по отношение на зоната, на, която се управлява от Конвенцията с юричните атлантически рибни пространства. Никой не пожела да поеме този доклад. Затова се реши председателката Кармен Фрага да го поеме. На 3 ноември е, се запознахме с проекто доклада. След това крайния срок за измененията беше 5 ноември 2009 година. Освен 9 изменения, които се включиха в самия доклад, имаше 3 изменения. Това предложение бе отнесено пред, от парламента а, преди да влезе в сила Лисабонския договор, след това се предложи да има има, да има гласуване просто за ориентация и се проведоха а, политически преговори за преходният период, който, се, което бе необходимо от наложили се процесуални промени предвид на новото правно основание на законодателното предложение. Раз, е, преговорите е, се насочиха е, към адаптирането на множество членове, а, относно старата комитология. Накрая на 15 септември се постигна компромис на триалога и целта беше да се стигне до споразумение на първо четение. Сега ви представяме законодателно консолидирано предложение за изменение след формално потвърждаване от Корепер на втората октомврийска сесия ще е, бъде разгледано в пленарна зала. Ако нямате възражения, да преминем към гласуването. Започваме с компромис едно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се единодушно. Това означава, че всички останали изменения отпадат. Така стигаме до гласуването на така измененото законодателно предложение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се единодушно и сега предстои да разгледаме проекта законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Това също се приема единодушно. Много добре работим бързо-бързо тази сутрин. Честито за Кармен Фрага, нашата председателка. До тук все единогласие. Те, Девета точка. Изменение на регламент 2187 от 2005 година съвета относно забраната на селективното изхвърляне за цел повишаване на качеството и ограничение на риболова на Писия и Калкан Балтийско море, проливите Белти и протока Оресунд. Целта е да се измени регламент на съвета, който определя конкретни технически мерки за опазване на ресурсите в Балтийско море и посочните проливи а, по отношение на ограниченията на определени а, видове, размер и в определени зони. Забранява се а, а, повишаването на отворите на мрежите и се ограничава е, изобщо риболова на писия и калкан а, и се фиксират а, а, възможности за любов и свързаните условия за някои а, рибни запаси. Съгласно влязлият в сила Лисабонски договор е необходимо да се пре е, движат техническите мерки, да излязат от регулаторната рамка, която определя годишните възможности за риболов и а, още повече, че те имат постоянен характер. А, господин а, Гробачик сега ще представи своя доклад а, и му давам веднага думата. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. E, szanowni Państwo. Mm, благодаря. Дами и господа, благодаря ви. Що се отнася до този доклад? Няма внесени предложения за изменения. Имаме само а, два коментара, които, за съжаление, трябва да повторя. Те вече веднъж бяха представени по отношение на подбора, качествения подбор на тези а, рибни видове в Балтийско море. Първата политика за забраната на изхвърляне на улов, на улов а, има а, резонни основания. Позволете обаче да ви запозная с ситуацията по отношение на писията и калкана, тези два вида, както и треската. Що се отнася до писията? Тя, се, е, тя е обект на улов през пролетта а в Балтийско море улова се извършва в голяма степен съгласно с приложимите регламенти. Писията, която се лови тогава, няма търговска стойност. Да се оставя рибата на борда на кораба е просто да се похабява ресурса. А, ако се наложи първа а, пълна забрана на изхвърлянето. за разлика от треската, ако се изхвърли веднага обратно в морето, писията не е умряла, тя се съживява, продължава да плува и може да оцеле, да бъде ловена отново през есента. Затова налагането на тази забрана по отношение на писията няма разумни основания. Затова това ние искаме да се е, прегледа този въпрос е, е, за забраната за изхвърляне. Но ако приемем този по-общ подход, резултатът ще се окаже много по-лесен, когато, изнете, по-лош, когато се наложи обща забрана да се изхвърля на, уловен... на улова. А, въпросът с треската е, е друг. А няма ли а, до, достатъчно изследвания, а, който да ни покаже на какъв е размера и какво е количеството на треската, която се изхвърля? господин Вина ни каза, а, а, че има такива наблюдения от а, проби, които се вземат, а, но те са малко на брой и а, не може да се а, направи основателно заключение. 2.24 изключва използването а, на а, конкретни техники на риболов, когато като прилов може да се хванат и застрашени видове. А, това а, би довиш, довело до а, намаляване на рибните запаси в Балтийско море и аз за това съм против използването на тези а, видове риболовни кораби, които в случая са използвани за вземането на тези а, проби. И съм казвала не веднъж. Сега по, отношението, по отношение на а, глобалното затопляне има а, зони от Балтийско море, които са затворени през, за риболов през пролета, но а, само на десетина а, мили от там а, зоните са отворени, т.е. рибата не е защитена и а, за а, риби, рибите, които живеят съвсем близо до подучасти 25, 26 и 28, а, няма такава защита. Така че, ако пре, вземем предвид измененията на климата и а, вземем актуалните и научни изследвания, ще видим, че такова, такава, такова райониране не, не е удачно за Балтийско море. Благодаря ви много. Благодаря, господин председател. Аз имам въпрос към комисията в контекста на биологичното разнообразие, опазването на рибните запаси. Е необходимо да се обясне защо в подучастие 26-30 за писията е в е, сила забрана от 32 за 34 за Калкан, а другите а, части на Балтийско море няма забрана, въпреки че двата вида се срещат в цяло Балтийско море. Необходимо е да има забрана с техния улов навсякъде, където те живеят те са изключително важни за крехкия баланс на екосистемата в Балтийско море. Затова трябва да се обръща повече внимание тези два а, вида от а, всички, които се занимават с екосистемите в Европа. Благодаря. det det utkast. Благодаря ви. Благодаря за тези обяснения. Ще се спра а, първо на на обратното изхвърляне на рибата. А, не става дума само за връщане, но а, те би, естествено става дума най-вече за това, че рибата може да оцелее, да продължи да съществува и същевременно нещата са свързани и с техниката на риболов и плавателните съдове, които ловят писия. Не бива да се допуска едно подобно обратно изхвърляне на рибата нещата трябва да се регламентират съвсем точно и при всички положения ние държим това да стане в региона на Балтийско море. Доколкото е, успях да разбера е, какво става, някои държави членки се опитват да прокарат други изменения в рамките на техническите корекции, да кажем, други е, размери за треска, за писия. Ето това са неща, които би трябвало да се обсъдят. Държавите членки не би трябвало да заобикалят парламента. Е, това е, е доколкото разбирам, първия въпрос, който трябва да се реши. И и освен това, по отношение на регламента за общия допустим улов, трябва да постигнем съответствие на текстовете. Ще ви дам думата след като изслушаме комисията или ако искате сега, господин докладчик, да кажете нещо. Да, искам да коментирам думите на госпожа Левин. Това, което казах за изхвърления олов а, на писията, не е плод на моите собствени е, заключения или пък само на научни работници. Това са наблюденията на дребните рибари – те много често изхвърлят писията, тъй като тя е толкова дребна, че няма търговска стойност. И а, те не могат да си представят как могат да изкарат на брега такъв улов. А, и затова изхвърлят в морето. Това са техните наблюдения. А, госпожа Псена от а, комисията Искам да допълня въпроса към комисията. Аз, доколкото разбирам, когато се въвеждат нови технически средства от комисията до година, те ще включват основните принципи само. Та, възнамерявате ли в такъв случай а, пълните технически мерки да ги оставите на структурата за регионално управление на риболова? Предполагам, че това е част от процеса на реформа на рибното стопанство. С други думи, ще се регионализират ли а, техническите мерки, а, като комисията определя общите принципи или смятате, че ще се използва комитология за а, конкретното прилагане на техническите мерки? Очевидно, разликата е огромна. И това е от особено важност за членовете на нашата парламентарна комисия. Благодаря, господин председател. Първо, позволете да благодаря на докладчика за доклада и за преценката, която дава на нашето предложение. Uh, Второ, разбира се, в момента се преговаря цялата правна структура и организация в момента а, текът, тече работата в комисията, но идеята при техническите мерки би била следната. Да, ще има общ регламент за техническите мерки, но на практика, по вашия въпрос, техническите мерки вече са регионализирани ето, например, за Балтийско море те се преценяват специфично за Балтийско море. Вярно е, че различните риболовни региони се нуждаят от специфика. Верно е, имаме нужда от процедура и за изменения на тези разпоредби като се отчитат промени в околната среда, както и съобразно съветите, които получаваме от научните среди. Аз, разбира се, не мога от сега да кажа как ще изглежда всичко това. Ще го видим, когато комисията оформи окончателно своето предложение. Що се отнася до въпроса на госпожа Вален за историята, трябва да се върна назад в историята. Е, да, ви, да видим а, как се формираха тези разпоредби. Първо в а, регламента за годишният а, общ допустим улов за, Бал, за Балтийско море. А, след последното разширяване 2004 година а, имаше а, е, вече приети правила за а, от комитета и те се прехвърлиха към регламента за техническите мерки за, за Балтийско море. Просто технически поглед, така беше най-лесно да се процедира. А до сега не сме направили пълна оценка на това докъде да се простира налагането на такава забрана за писията и калкана. Така че може да отчетем вашето предложение, да обърнем е, внимание на учените, че е необходимо в бъдеще да се променят нещата за този регион. Това е. Благодаря ви. Господин докладчик, искате ли пак думата? Европейско. Благодаря ви. След като изслушах е, представителката на комисията, трябва да посоча, че въпросът е, се задава от е, самото начало. Непрекъснато се казва, че да, има такива изследвания, проучват се изследвания във връзка с наложени забрани или предстоящи забрани, но а, нищо конкретно. Така че има ли ги тия изследвания или не? Какви са резултатите и заключенията от тях? Когато става дума за региони, които се ползват от някаква форма на защита. Да кажем, става дума за стотици тонове, но в незащитените региони става дума за хиляди тонове улов и хвърляне на рибата. Не получих отговор на моя въпрос, който зададах към комисията. Моят въпрос беше дали държавите членки сега дискутират по други видове риби. Например, конкретно зададох въпрос за минималния размер на треската. Водят ли се дискусии по въпроса? Госпожа Япсена. Um, I may... I Аз ще трябва да се извиня. Не разбрах вашия въпрос. Какво имате предвид а, за другите видове? А, за забраната на изхвърлянето на улова или? Бихте ли пояснили, госпожо Ловен, какво точно искате да а, попитате за изхвърлянето? Е, jag har fått information att е, man diskuterar en sänkning av minimimåttet på... Исках да получа информация за минималния размер. Е, доколкото знам, се предвижда намаляване на минималния размер за треска така че да се намали и обратното изхвърляне. Това е целта на намаляването на минималния, на изискването за минимален размер. Но това не се среща в настоящата регламентация и затова моя въпрос към комисията. Дали държавите членки дискутират по този въпрос в момента? Госпожа Евсена. Да, разбира се, сега трябва да се извиня. Нямам болна информация за това какво се е говорило на предното заседание. Що се отнася до минималния размер на треската за изкарване на улва на суша, да, имаше предложения от държавите членки. Това се обсъжда на семинара за пътната карта за изхвърления улов по предложението на съвета. Съветът през октомври миналата година поиска от Европейската комисия да изготви, да работи по такъв проект, наречен пътна карта. И държавите членки там обсъждат минималният размер а, за изваждане на рибата на суша. Но още не е приключила работата, затова не го обсъждаме. Не обсъждаме въпроса за размера за изхвърляне. Да, благодаря ви. С удоволствие чувам това, защото е, знаем, че е, треската започва да се размножава е, доста, на доста по-голяма възраст. И ако вие намалите размера, това означава, че ще се изхвърля треската още преди да е стигнала продуктивна а, възраст. А, както и да е, освен ако докладчика не иска да допълни нещо, мога да кажа, че крайният срок за измененията по този доклад е 5 октомври по обяд 12 часа. В комисията на 26-27 ще гласуваме в пленарна зала декември. И така, ако сте съгласни с тези срокове, ще помоля да преминем към 10-та точка от дневния ред, а именно междинно споразумение за партньорство между Европейската обща държава от Тихоокеанския басейн. Тук нашата председателка Кармен Фрака е докладчик. Иска се съгласието на парламента за включването на а, споразумението между а, държавите от а, Тихоокеанския регион и има проблем с а, звука и не се чува. Така, комисията а, трябваше да изготви становище. Госпожа Фрага Стевес бе определена за автор на този доклад, понеже тя отсъства, помоли колегата си от НП Алан Кадек да представи проекта становище вместо нея. Така ще му дам думата, след което ще дам възможност за дебат и ще попитаме и комисията за становище. Е, Благодаря, господин председател. Става дума само за становище. Все пак смятам, че то съдържа много важни неща, за да не се стига до отклонения. Става дума за едно а, междинно споразумение, което временно се прилагаше още през 2008 година в Папуа, Гвинея, Фиджи, в Тихоокеанския район. Става дума за едно становище, по което се иска а, нашето съгласие и нашата колега а, Кармен каза, че е хубаво да вземем становище по преференциалните е, правила. Тук става дума за риба тон. Европейския съюз е, предлага е, преференции, особено за консерви с рибатон, ако те идват от тези страни. Тези консерви рибатон са напълно освободени от мито в Европейския съюз, вносни мита, а иначе размера на митото е 24%. Тоест от 24% се слиза на 0 и това е мярка, която не се оспорва от никой. Това е всъщност една от отстъпките, една от концесиите, които правим за страните от АКТ региона. Правилата са следните. Ако тази риба се изнася без никаква преработка, тогава тя трябва да е уловена в а, а, водите на конкретните страни, Папуа, Нова Гвинея или Фиджи, или да е уловена от кораб, който отговаря на определени критерии, свързани с тази страна. Например, да плува под флаг на тази страна, собственост и някои други критерии също се предвиждат. Е, за да се докаже происхода на тези консерви, трябва да е доказан и происхода на суровината за тях. И това е напълно нормално. И така, 85% от рибата тон в консервите трябва да е с происход от този регион. Т.е. позволяват се 15% да са от е, друго място и тогава се изпълнява критерия за е, освобождаване от мито. Това е в основата на споразумението, което комисията е договорила с този регион. Както, както вече казах, е важно и всъщност откорението, което се позволява е суровината да е от друго място, но да се преработва в пристанища на една от трите страни. Тоест, това е едно изключение, което е доста радикално и до сега не е било предвиждано и което е, ще има и има огромни последици върху риболовния сектор. Тоест, легално с това споразумение се въвежда конкуренция, е, която нито аз, нито нашия докладчик, нито мнозина от вас биха приели като нещо допустимо. азиатски фабрики за преработка се създават в голям мащаб в тези страни, Папуа Нова Гвинея и Фиджи. И за няколко месеца този регион се превърна в център за преработка на такава риба, което е рай за азиатски, за редица азиатски страни. Няма да ги посочвам поименно сега. Във всеки случай, това споразумение дава възможност Папуа е Нова Гвинея да се развиват в промишлен, в економически аспект. Никой от тези предприятия обаче не са под контрола на тези страни. Те са напълно под азиатски контрол, азиатски капитал. Най-често става дума за китайски капитал. И много малка част от населението, от местното население, се назначава в тези фабрики. Обикновено става дума за внесен персонал. Е, нямаме точни цифри за броя на гражданите на Папо или Нова Гвинея, които да работят в тези фабрики. Но дори при условие, че биха били назначавани е, хора от региона, е, следващия момент, който трябва да погледнем е заплащането. В Филипините, например, в една консервена фабрика са били освободени 400 работници, местна работна ръка, които са протестирали, защото не са получавали дори едно евро на час за тази си дейност. И ако нещата текат така в тази страна, тогава това е ситуацията. В момента, в който те протестират и задават въпроси, просто биват уволнявани и нещата процъфтяват. Особено е, когато става дума за такива индустриални зони в Тихоокеанския басейн, е, ПМЦЕ е един проект, който има много отрицателни последици в целия споменат регион – това е най-голямата, почти най-голямата зона в Азиатско-Тихоокеанския регион с 30 000 заети лица, с многобройни а, фабрики за производство на консерви. И въпреки, че безработицата в тези страни е много висока, там се внася персонал отвън, от Азия. Така че в бъдеще а, тези митнически облегчения наистина трябва е, е, да бъдат свързани с конкретни изисквания условия, така че те да са от полза за посочения регион, а не за други. Защото въпроса, който си задаваме, кого всъщност би искала да насърчи комисията и да стимулира Китай, е, азиатския регион, Филипините или Папуа Нова Гвинея и Фиджи? Комисията ни обяснява, че вносът на консерви от Папуа и Нова Гвинея в Съюза не са се увеличили значително между 2003 и 2009 година. Европейския сектор на консервите обаче ни дава други цифри. Те казват, че 40 000 работни места в Европа са застрашени поради тези преференциални митнически отстъпки, които се правят. И имаме сведения, например, че повече от 2000 тона консерви с рибатон се произвеждат в този регион от китайци, които, което води до абсолютно отрицателен ефект върху ресурсите в региона. Различните риболовни флоти също реагираха на това развитие. Това е наистина нелоялна конкуренция за рибнопреработващия сектор в Европа. Има екологични последици, санитарни последици, промишлени такива и е, индустриалното развитие е анархично голямо е замърсяването на околната среда. Продукта не може да бъде проследяван обратно, не може да бъде гарантирано качеството. И възоснова на всички тези а, факти, нашия докладчик Кармен изисква тази разпоредба за допускане на изключения да бъде премахната колкото се може по-бързо, още при първата преработка на споразумението и това изключение в никой случай да не влиза в окончателното споразумение за партньорство, което предстои да бъде договорено. Радвам се много, че имах възможност да представя това проекто становище, което се занимава пряко с притесненията, които аз също исках да посоча в споразумението. Okay. Благодаря ви за този шокиращ доклад. Господин Мелана заяви желание да се изкаже и имаме още една заявка. Да, Темата е много сериозна. Да ли спосте no. Да. Виждали ли сте консерви с рибатон от Сейшелите или от Папуа Нова Гвинея. Не, защото на практика на продуктите от тези страни се поставят етикети така да се каже, от Европа. И китайците го правят. И европейците го правят обаче също а ние сме тези, които извличат полза от подобна практика. Именно защото няма ясни, точни правила за происхода на рибните консерви. И концерните се възползват от е, този вакуум, от тази празнота в законодателство. Е, защото по този начин могат е, да извличат печалба за себе си от нелоялната конкуренция. Онези, които спазват нормите, които се съобразяват с правилата, е, изпитват трудности, а другите, които ги заобикалят, е, използват, всъщност експлуатират развиващите се страни. Ситуацията в момента се дължи именно на това абсолютно неприемливо поведение на някои предприятия. времено има производители, в интерес на истината трябва да го кажем, които спазват правилата, които се съобразяват с регламентите и нормите, но и такива, които не желаят да ги спазват. И така. В Европа все още се срещат консерви, в които няма точно указание за происхода на продукта. Китайското влияние, казахме, това е единия проблем е, Китай е, експлоатацията на развиващите се страни също. Но Китай е, оказва влияние и върху останалите азиатски економики. В никакъв случай това не означава, че ние, така да се каже, сме отворили пазара си за китайските продукти. Не, въпросът е, че нашите собствени предприятия всъщност наводняват пазара с подобни продукти от Китай, в които няма точно обозначение на страната на происход. А що се отнася до всичко това, което се среща на пазара, ние на всяка цена трябва да вземем отношение в становището си по този въпрос. Благодаря ви, а сега госпожа Левин. Благодаря. Аз съм абсолютно съгласна с господин Милана, с това, което той каза. Имаме регламент на Европейския съюз и европейските държави и предприятия трябва да гарантират законния происход на техните продукти. В никакъв случай е, източника на продукта, така да се каже, происхода на продукта трябва да е абсолютно ясен и легален. В случаите, свързани с е, Папуа Нова Квинея, естествено ние трябва да държим на спазването на нормите, на правилата във връзка с е, хигиената на труда, би трябвало да се прилагат е, нормите, които сме приели за Европейския съюз. Е, не би следвало да допускаме никакви изключения от нормалната роля, от нормалните, е, така да се каже, практики. Сега трябва да премина на шведски а, да, т.е. никакви изключения. Това е. Но, все пак един въпрос. Колко а, консервни фабрики а, за рибни продукти са изградени в Нова Квинея напоследък и Папуа Нова Квинея и а, има ли такива, които се намират в европейски ръце, собствениците са европейци? Следващият оратор, да. Аз самият е, имам забележки, казва председателят. Смутен съм от това, че е, комисията смята да сведе така, нежелания процент от 25 на 0. Папуа, Нова Гвинея, е, е жертва на експлоатация по недопустим начин се експлоатират и рибните запаси и не се мисли за допустимите количества улов. Оказва се обаче, че наши предприятия, отново европейски предприятия, са е, в основата на всичко, а от друга страна също така е, европейски предприятия, които действат съгласно правилата тук на място в Европа, пък страдат, защото са подложени на нелоялна конкуренция. Благодаря. Първо искам да обясня защо комисията смята за добра идея да направи това. Това е едно изключение. Е, не става дума за преминаване от 24 на 0% внезапно. Тези 0% мито винаги са били е, отпускани, винаги са били предвиждани в региона. Сега предвидихме изключение за отдалечени острови, не особено развити, които живеят от риболов, т.е. преференциални условия за тях. И за разлика от това, което се случва в АКТ държавите, тези острови имат по-малко флота, която би могла да изпълни изискванията тези отстъпки, които им бяха предоставени, не могат да се ползват от тях, ако не предвидим изключение от първоначалното правило. И затова го направихме. От 2008 година това се прави в рамките на регламента за достъп до пазара. А, съответното споразумение в сила от 2009 година е важно да се подчертае, че то е, въжи само за папо и Нова Гвинея. Фиджи не може да изпълни санитарно-хигиенните условия на Европейския съюз и затова не изнася за Европейския съюз. Господин Кадекс каза също така, че общностния пазар зависи от това. Имаме информация от статистически служби и търговията Папуа Нова Гвинея остана под 3% в сравнение с цялостния внос на консерви от рибатон в Европейския съюз. Т.е. няма големи колебания. Освен това трябва да се вземе предвид, че тези страни. Днес се говореше за производствения капацитет на тези страни, но трябва да се вземат предвид и други факти, които могат да ограничат. Например, а, а, има един регламент, който бе споменат, хигиенно-санитарните изисквания и много от суровината, която се улавя, не може да бъде изнасена за Европейския съюз. Тоест, суровината е много по-малко, отколкото а, така се е, смята. Риболовните ресурси са големи, но те се използват от е, филипинци. Вместо да се преработват в Тайланд и Филипините, се използва възможността те да се преработват в Папуа и Нова Гвинея. те имат все и те трябва да преодолеят много проблеми, свързани с конкурентоспособността, за да могат да изнасят за Европейския съюз. И още един важен въпрос, а именно екологичните изисквания и правилата за защита на потребителите потребителите в Европейския съюз изискват много високи стандарти и ако папо и Нова Гвинея не повишат стандартите си, те не могат да получат достъп до пазар, който изисква високо качество и стандарти. И още нещо. Това производство в Папо и Нова Гвинея отива и към други пазари, към Съединените щати, Австралия. Там търсенето е много голямо също за консерви рибатон. И след това последиците за 500 5600 работници работят в консервената индустрия. Повечето от тези а, работници не са чужденци, а, те са папуанци и а, там има закони, като се допускат само 7% чужденци във фабриките. И ако имате друга информация, моля ви да ни я изпратите, защото по-настоящем това е нещо много важно за комисията. В момента тя изготвя доклад за последиците от тези изключения и след този доклад трябва да бъде представен следващата година. Цялата информация, с която разполагаме за това как се прилага това изключение и какви са последиците за Папуа и Нова Гвинея, ще бъде много полезна за нас. И още една точка, която се посочва, е свързана с евентуалните последици върху ресурсите в този регион. Той се управлява от е, Комисията за източния и централния Тихоокеански район. Тази комисия трябва да е, определи рамката е, и да определи допустимия улов, така че да няма свръх риболов. Благодаря. Благодаря. Съжалявам, че постоянно трябва да повдигам този въпрос, но според мен ние не подхождаме правилно към въпроса. мнението на госпожа Лювин е оправдано в известна степен. Тя е права с това, което казва, защото хората в Папуа и Нова Гвинея не бива да бъдат подлагани на крайна бедност. И затова трябва да осъзнаваме каква е ситуацията на тези работници в този бранш. Тази преработвателна индустрия е или в ръцете на китайците, или на европейците. И за това ние подхождаме неправилно към този въпрос. Преди всичко за това става дума. Става дума за преработката на суровината, напълването в консерви, Папуа, Нова Гвинея, Сейшелите са прекрасни, отдалечени острови в Тихия океан, но комисията трябва да види какви са последиците от това, което правим ние с нашата политика. И ако нямаме гаранция, нямаме обратна проследимост и не изискваме тези неща по отношение на продуктите, които се внасят, тогава трябва да видим каква е стоеността на тези продукти, когато се продават те в Европа и как това е свързано с разходите за а, корабите, защото се променя економическия цикъл, а трябва да се спазва принципа за прозрачност. Риболовната а, дейност в Папуа е Нова Гвинея, рибата, която пристига в Европа без етикети, как можем да кажем, че става дума за 3% от вноса? Ние въобще не можем да проследим това, не можем да кажем дали са 3, 5 или 7%, защото когато тази риба или тези консерви са на европейския пазар, често не се знае какъв е происхода. Откъде имате тези цифри? Може да, е, може да е, става дума за по-малко от 3%, но най-вероятно не. Въпреки, че казваме, че е 500 милиона, и говорим за 3%, може би хипотезата е разумна. Но това, което трябва да проверим е производствения цикъл. Това е от съществено значение. Прозрачността в производствения цикъл е много важна. И това, което трябва да можем да направим е информиран избор, така че потребителят да е в състояние да вземе решение. Аз, например, искам да знам дали рибата тон, която купувам в супермаркетите, независимо от кой супермаркет пазаря, дали тя идва от а, Сейшелите, Нова Гвинея или дори от Италия. Мога, мога да констатирам, например, че е, тази риба е преработена от много добра италианска или френска фабрика, но за мен е важно не само коя е фабриката, а откъде идва рибата тон. Това не е от полза за а, е, а, е, риболовните кораби в Папуа Нова Гвинея. Не е в интереси на потребителите. Благодаря. Господин Кадък. Euh, да, ще се опитаме да дадем отговори. времено вече е, стана дума за това, което казах е, преди време. Made in е нещо, на което италианците държат много. Е, струва си обаче да се използва, естествено, тогава, когато наистина става дума за гарантиране на европейския происход на продукта трябва да внимаваме. Естествено, този европейски етикет да не се използва там, където не става дума за произведено в Европа. Комисията и Изабел поставиха един и същи въпрос. Също времено става дума за броя на предприятията в въпросния регион. Да, цифрите се разминават. Е, според е, моите източници става дума за 10 филипински и китайски предприятия в е, Нова Гвинея. Не за така, 10 000 работници, а за стотици хиляди заети в тези предприятия. Те се развиват непрекъснато, непрекъснато изникват като гъби, така да се каже, след дъжд всеки ден нови фабрики. И Едва ли ще се е, очуди някой, най-малко представителите на комисията, ако каже, че всичко това, което до този момент е направено и е предоставено като информация, не е достатъчно, не ни задоволява. Евростат е, разполага с определени е, статистически данни, други организации предлагат други данни. Във всеки случай, е, те цитират е, брой на заетите в съответните фабрики, брой на предприятията, но е, въпросът е да се постигне така, уеднаквяване на цифрите, за да можем да се осланяме на тази информация. Не се страхувам да го кажа на комисията. В никакъв случай няма да допуснем изключение, няма да се съглася с такова нещо, защото на практика изключението означава да отвориш вратите за е, нелегални, неприемливи действия. И така сега ще дам думата на колегите. Благодаря ви, господин Кадък. Странно е, че именно Китай най-вече извлича печалба от всичко това, за което говорим, около 10%, докато Филипините само 1%. Срокът за изменение е 12, 12 е, часа 1 октомври и след това 27-28 октомври е, внасяне и обсъждане на предложението. Комисията още веднъж. Благодаря ви. Исках да оточня само нещо във връзка с данните. Предприятията, които в момента внасят рибни продукти от Папа, Папуа Нова Гвинея към Европа, са три филипински, едно китайско предприятие. Има и редица проекти, които би трябвало да бъдат закрити. Те трябва да спазват е, естествено всичко онова, което сме приели като регламент в е, тази област, като правна уредба. Трябва да се съобразяват с обхвата на разрешителните. Ако държавите членки се съгласят. Естествено всичко това е, се записва, спазва се и така нататък. Даните пристигат в Евростат и след това се предоставят и на всички нас. Е, благодаря ви. Е, още една забележка от страна на господин Кадък. Господин Кадък казва, аз оспарвам верността на цифрите, които са ни предоставени от комисията и Евростат най-вече. И затова Настоявам да се проучи много сериозно какво е състоянието там, какви са в крайна сметка цифрите, за които говорим. Много експанзивно и динамично се развиват процесите в тези страни, така че аз имам много основания да се съмнявам в актуалността на данните. Добре, в заключение ще кажем, че госпожа Фрага е, не е доволна от е, това състояние на нещата. Е, ще има и становище на Инте. 5 октомври трябва да е внесено становището на 6 и 7 октомври, на 26 и 27 октомври след това в комисията Инте ще се е, гласува и е, през е, ноември, декември можем да очакваме вече и напредък, така че да влезе докладът в пленарна зала. Сега преминаваме към 11-та точка споразумение между Европейски съюз, Исландия, Лихтенштайн и Норвегия финансови механизми за периода 2009-2014 година. Ще ви помоля да погледнете проекта за доклада, където се дава положителна оценка за сключването на съответните договори, като становище се основава, между другото, на факта, че те не предполагат никакви допълнителни отстъпки за Исландия. Това трябва да е ми ясно, защото някой от нас, предвид на текущия дебат между Европейския съюз, Исландия и Фаролските острови за запасите от скумрия. Някои смятаха, че в, доклада, в този договор ще се дадат някои отстъпки на Исландия, но такива няма, които да се включват в доклада по отношение на достъпа на исландски продукти до пазара на Европейския съюз. А, ако искате да коментирате проекта за доклад, изготвен от господин Галахър, предлагам да определим срока а, за подаване на изменения 5 октомври. Искам да кажа на колегите, че камерата, която виждате е от BBC Шотландия просто заснимат фонов снимков материал, който предполагам ще използват за дебата за скумрията, защото той е по-интересен, поне така предполагам. И така господин Раймер иска да коментира. Да, Петър ме помоли във връзка с, да кажа нещо във връзка с неговото становище и то във връзка с казаното от вас, че предложението не предвижда нова концесия за Исландия във връзка с, с риболовния пазар. Затова той предлага да подкрепим предложението. Благодаря. Е, господин Холмар от комисията, не желаете ли да допълните? Е, не, благодаря, господин председател. <clears throat> Мисля, че дискусията беше доста пространна Миналия път комисията се запозна с целия пакет и в момента нямаме какво да допълним. Ако дойдат допълнителни уведомления от страните по този договор относно финансовите механизми и протоколите за рибата. За сега нямаме допълнения. Благодаря ви много. Всичко е ясно. Краен срок за внасяне на измененията 5 октомври. Гласуване в комисията 26-27. Гласуване в комисията Инта 9 ноември и в пленарна зала декември. Така, сега да преминем към договор между Европейския съюз и Чили за опазване на рибата меч в е, юго-источния Пасифик. Тъй като докладчик госпожа Афрака отсъства, също и докладчика господин Галахър, те помолиха да го отменим за следващото заседание. Стигнахме до 13-та точка. 13-та точка обаче е е за следобедната част на нашето заседание, така че забележително бързо свършихме работата си, за което благодаря на всички. Ще се видим пак тук, за да изслушаме представене на а, доклада за Натура 2000 и за а, скумрията. Благодаря много. До следобед.